Buongiorno, colleghe e colleghi. Добър ден, колеги. Invito tutti a prendere... Моля ви да вземете местата си. Нека да започнем нашата работа. Добър ден на всички. Политическите групи и независимите депутати подадаха своите декларации за състав на комисиите. Списъка със състава на парламентарните комисии е публикуван на уебсайта на Европейският парламент. Днес трябва да, глас... да избереме квесторите. Списъкът е следния. Бенова, Бое, Каза, Карски и Сандър. И петте кандидата потвърдиха, че са кандидати за поста на квестори. Имаме пет кандидата и пет места, за това ви предлагам да ги изберем с аплодисменти, съгласно член 5, алинея 15. E quindi non ci sono съответно трябва да задам въпроса. Желаете ли да гласуваме с, с, тайно гласуване? В противен случай може да се счита, че нашите колеги са избрани за квестори. Поздравявам избраните колеги.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 какъв е реда на изборите на петте квестора. За това ще трябва да проведеме тайно гласуване. Моля, гласувайте. Ако сте присъствали на пленарното заседание вчера, е, знаете каква е процедурата, но при всички случаи нека да направим един опит. Сега ще направим един тест. На екраните виждате имена, които са имена на известни личности и изберете тези, за които предпочитате да гласувате. Изберете своят кандидат. След това ще кажа започнете гласуването, но нека да проверим дали работи машината. Всички ли гласуваха? Приканвам ви да гласувате. Става дума за тест. Много ви моля, гласувайте. Трябва да изберете 5 от 8-те имена, които се изписват на вашите екрани. Вие трябва да изберете поне трима от 8-те кандидата. В противен случай вашия вод е невалиден. Изберете между 3 и 5 кандидата. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Hanno votato tutti?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 86 невалидни бюлетини, 493 валидни бюлетини. Избрахте петима певци измежду предложените в списъка. А сега ще продължиме с избора на квесторите, като ще трябва да изразите своите предпочитания. Още веднъж повтарям, имаме пет кандидата, така че трябва да гласувате поне за трима от тях. В противен случай а, бюлетината ви е невалидна. Всички ли гласуваха?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 Край на гласуването. Петстотин гласували. Невалидни бюлетини 71, 503 гласа. 407 гласа за Ансандър. елета, онореволе Бено. На второ място Моника Бенова 411 със същият брой 391 господин Давид каза. 317 гласа за Жил Буае. и един гласа за господин Карски. Поздравявам нашите колеги на добър път. Съгласно член 18 установихме реда на списъка на квесторите. Сега прекратяваме нашето заседание. Ще продължим в 10.30. Съгласно член 18. броя на гласовете определят реда, който заемат кандидатите в списъка. Ако те имат еднакъв брой гласове, редът се определя от възрастта на депутата. Il presidente Председателят. Invito i colleghi a моля, колеги, заемете местата си. Riprendiamo la seduta. Продължаваме заседанието. В дневния, по дневния ред следваща точка е Заключение от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни. Най-напред ще дам думата на председателя Туск от името на съвета. Заповядайте, господин Туск. Добър ден и на комисаря Шефчович, който също е в залата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред искам да поздравя депутатите в парламента и новия председател по повод избирането му. Искам да ви пожелая всичко най-добро, както и всичко най-добро сътрудничество между нашите институции. Европейският парламент е стожер на демокрацията. За някои Европейският съвет е стожер поради силната демократична легитимност на лидерите. Всъщност, е, подобни спорове не са особено смислени, тъй като и двете институции са демократични. В крайна сметка, ние трябва да се уважаваме взаимно и да си сътрудничим само защото това е единственият начин да изградим доверие и да променим Европа за по-добро. Ето защо преди съвета да предложи новото ръководство на Съюза, аз се срещнах с ваши представители неколкократно. Направил го не само от уважение към вас, но и за да съм сигурен, че решенията са действително общи. Успяхме да вземем тези решения на време и всъщност много по-бързо, отколкото преди 5 години. Аз мисля, че взетите решения са добри. За първи път в нашата история Европейският съвет предложи двама мъже и две жени, които да водят най-важните европейски институции. Радвам се и се гордея с е, пълният баланс на половете във висшите длъжности. Това е положителна промяна. Европа не само говори за жените, тя избира жени. Надявам се, че този избор ще вдъхнови много момичета и жени да се борят за своите виждания. Надявам се, че ще вдъхнови и парламента в неговите решения. Уважаеми госпожа, дами и господа, приятели, в процеса на издигане на кандидатури аз поддържах тесни връзки с ръководителите на зелените, особено с Кахелер и Филип Ламбер. На, аз съм уверен, че сътрудничеството с зелените и присъствието им в органите за взимане на решения – ще бъде от полза за управляващата коалиция, но и за Европа като цяло. Ето защо призовавам всички партньори да включат зелените в кандидатурите, тъй като все още няма ръководител на съвета от тази партия. Надявам се, че ново предложената Урсула фон Лейен ще се вслуша в този мой призив. Аз ще й предам този призив лично. Както знаете, в много страни зелените символизират надежда и свобода, а самият вярвам дълбоко в тези символи. Когато говорим за различните чувствителности в Европа, бих искал да спомена единството и географския баланс в континента. Както знаете, аз лично съм се борил за опазване на европейското единство в миналото по различни въпроси. Солидарност с Украина, кризата в Гърция, Брексит. Понякога успехите бяха по-големи, друг път по-малки, но в крайна сметка успяхме да останем заедно. Това е така, защото ръководителите разбират силата на единството. Ясно е, че само когато сме единни, можем да бъдем противотежест на глобалните играчи. На последната среща на върха успяхме да постигнем консенсус. Това отне три дни, тъй като аз исках да съм сигурен, че всяка държава членка, малка или голяма от всяка част на Европа, приема предложенията за бъдещото ръководство на Съюза. Разбира се, има какво да се промени и подобри, що се отнася до представителите на Източна Европа в цялостната архитектура. По-конкретно, някои министър-председатели от социалистически правителства направиха коментари за географския баланс. Съветът разгледа и други теми, но тъй като познавате, тъй като сте запознати с заключенията, няма да отнемам повече от вашето време. Благодаря ви и ви пожелавам успех. Благодаря, господин председател Туск. Сега давам думата на Европейската комисия. Господин Шевчовит, имате думата. Благодаря председателю на Европейския парламент, господин председател на Европейския съвет, уважаеми депутати. За мен бе удоволствие и чест да говоря от името на председателя Юнкер пред тази зала на първата и пленарна среща от този законодателен мандат. Говорихме през последните дни за длъжности, за имена. Това бяха дебати и денем, и нощем. Някога е трудно да се постигне баланс и компромис но си струва да се отдели времето, за да може точните хора да отидат на точните длъжности, бъдещето на нашия съюз за следващите пет години. Бъдещето е заложено на карта все пак. Затова се радвам, че парламентът избра председателя Сасоли на, може би, най-сложната дейност. Поздравления, господин председателю, поздравления на всички членове на Европейския парламент за успешния избор. Искам да ви поздравя само не, от, не само от свое име, а от името на председателя на комисията и всичките ми колеги в колегиума. Искам да подчертая, че всички очакваме да работим в тясно сътрудничество с всички ви. Това се отнася до всички кандидати, които са номинирани от Европейския съвет, включително председателя на Европейската комисия, кандидатът е, Урсула фон дер Лайен, която отговаря на всички изисквания да води нашата институция. Парламентът, разбира се, има последната дума. Ще имаме възможност е, да се дебатира тази кандидатура в едните седмици. Но Юнският съвет е, не се занимаваше само с личности. Ставаше дума за стратегическите ни приоритети за следващите пет години. Много се радвам, че имаме много общи елементи между двете ни институции. Искам да подчертая два елемента. На първо място социалното измерение. Дошъл е момента да има равни възможности за всички. В момент, в който европейците се намират в преход. Економически, екологичен, цифров. То оказва въздействие върху живота ни. На второ място, нещо също толкова важно – климатичните изменения – Изключително се чувствах горд като комисар, когато подписах от името на Европейския съюз, може би най-важното споразумение. Това е Парижкото споразумение, което се подписа в Нью Йорк. Парламентът много добре знае, че това беше един от основните приоритети за Европейската комисия. Всички работим много усилено през последните години, за да постигнем целите, които сме си заложили. Днес може да кажем, че нашата економика е първата економика в света, която пое задължение по Парижкото споразумение да намали а, газовете с 40% до 2030 година, в сравнение с стойностите от 90-та година. Вие работихте усилено, заложи се една рамка, така щото дори да надминем тази цел до 2030 година. Това е най-амбициозното обещание, от която и да е от големите економики. Сега сме заложили законодателната рамка, за да изпълним тези обещания. За да може Европейският съюз да продължи да води, държавите членки трябва да превърнат думите в дела, за да се постигнат целите до 2030 година. Климатичните изменения обаче няма да спрат 2030 година независимо дали ще постигнем целите си или не. Затова Европа съвсем ясно трябва да поеме един път на климатична неутралност до 2050 година, както предлага Европейската комисия още миналата година и както бе подкрепено от парламента и признато от голямата част от съвета. Една чиста планета за всички е в интерес на всички ни, не само економически интерес, включително този на мълцинството държави членки, които имат нужда да направят повече, за да постигнем общите си амбиции. Затова искаме да инвестираме поне 25% от дългосрочния ни бюджет в климатични действия. И затова стартирахме една стратегия за устойчиво финансиране като част от капиталовите, е, Съюза на капиталовите пазари, за да има по-устойчиви инвестиции. Нито една от тези цели обаче няма да бъде постигната от Европейския съюз, ако нямаме необходимите средства, които да дойдат в точния момент. За това смятам, че трябва да се постигне е едно съгласие по многодишната финансова рамка или МФР тази есен. Вярвам, че това ще бъде ваш приоритет, уважаеми депутати, за да приключат преговорите по време на финландското председателство на съвета. Гласоподавателите ни призоваха за една ефикасна и ефективна Европа. Една Европа, която може да действа ефикасно и Знаем, че това може да се случи само ако бюджетът се подпише на време. Това изисква желание за компромис от всички страни. Имаме хиляди изследователи, имаме хиляди проекти по еразъм, по какво ли не и всеки ден е важен. Затова е важно програмите да стартират 2021 година на време. Наистина, времето е пари. Тъй като говорим за пари, на съвета видяхме как усилената ни работа по засилване на економическия паричен съюз ни се отплати. Днес имаме една стабилна валута, средната, валута е едно, средната инфлация е 1,8% в еврозоната, европейските банки са много по-сигурни от преди финансовата криза. буферът ни за а, дялово участие вече 25%, преди кризата беше 10%. Заради приятите мерки, непогасените кредити вече са сведени до минимум и са почти на нивото преди кризата. Има доста работа, която трябва да се свърши, за да се приключи този економически и финансов съюз и паричен съюз. Имаме нужда от сближаване и конкурентоспособност. Това е важна стъпка, за да може еврото да бъде силно. Нужно е да имат добро финансиране и добро управление. Нужни са също повече усилия, що се отнася до договора за а, механизма за стабилност. Да стане той ефикасен, да бъде стабилен и да се интегрира в законодателството на Съюза с времето. Имаме нужда и от обща гаранция за депозити, за да приключи банковия съюз и не може да се чака до следващата криза преди да има прогрес по този важен въпрос. Още много трябва да се направи и затова съм удовлетворен, че с настоящото пленарно заседание вашата работа единствено започва и ще продължи. И накрая ще приключа с, някои, с няколко думи по другите въпроси, които бяха обсъдени на последния съвет. Първо трябва да кажа, че подкрепяме Кипър, имайки предвид продължаващата дейност на Турция, която е незаконна по сондаж. В Сибио а, ние подкрепихме а, Кипър всяка една от държавите членки се изказа и каза всички сме кипърци, т.е. подкрепяме Кипър. Ние подкрепяме този дух на солидарност. Работим по конкретни действия, които да се предприемат. И мога да гарантирам пред населението на Кипър, че ще направим всичко възможно. Европа е солидарна с Кипър. Споменавам Кипър и за това трябва да изразя своята съболезнование на семейството на предишния премьер Семистофолис, който по същия начин като нас сподели пътя ни. По Западните Балкани искам да подчертая, че ние сме ние гарантираме една европейска перспектива на този регион. Така ще има и стабилност в региона. Това е най-добрият път за преодоляване на двустранните проблеми и трябва да, продължи, е, да продължат реформите, които вървят в момента и спомагат района. Държавите членки отложиха преговорите за Северна Македония и Албания до, за октомври. Комисията е готова да обяснява своето решение. Има обективно, обективна оценка за напредъка на тези страни. Важно е обаче тези две страни и региона като цяло да продължават да работят. Тези реформи, техните усилия по тези реформи са изключително важни. Те са важни за гражданите на региона. Трябва да се изгради едно общество, което почива на справедливост и зачитането на правовата държава. Европейският съюз ще подкрепи всички усилия за постигане на всичко това. И накрая, нека да повторя, че ние подкрепяме бе без никакви е, съмнения Украина. Наблюдаваме случващото се там и искаме Минското споразумение да бъде напълно прилагано. Това е наш приоритет. Европейската комисия ще повтаря това и ще го каже и другата седмица в Киев на следващата среща на върха. Аз ще направя всичко възможно лично, за да продължат транзитите на газ през страната и следващите Разговори между Украина, Русия и Европейската комисия под мое председателство ще се подноват през септември. Господин председателю, господин председателю, благодаря ви. Грация. Благодаря на заместник-председателя Шефчович. Сега давам думата на председателя Гонзален Спонс от името на НП. Заповядайте. De la fuerza mayoritaria del Parlamento, quiero felicitarle, presidente. Много благодаря. От името на най-голямата партия в Европейския парламент искам да ви поздравя най-сърдечно с вашия избор за председател на Европейския парламент. Ще бъде удоволствие да работим с вас през следващите две години и половина. Благодарим и на господин Таяни за неговата усилена работа за Европейския парламент през изминалите две години и половина. Надяваме се, че ще бъдем достойни представители на европейските граждани, които са ни избрали пряко. В съвета нещата не минаха толкова добре. Вие представихте своите заключения, но останалите европейски институции не бяха добре представени по време на вашата работа. Не беше отчетено и тяхното мнение. Получихме вашите заключения във вторник вечерта все пак изказваме по-нататък подкрепата си за вас. В Европейския парламент имаше евродепутати, които се обърнаха с гръб, когато свиреше химна на Европейският съюз. Не можем да одобрим това, разбира се. Виждаме, че имаше много отстъпки, компромиси от всички страни, за да се стигне до някакво решение. Мафред Вебер, нашият водещ кандидат, отстъпи от своята позиция. Сега ще може в друга функция да защитава позицията на Европейския парламент. За съжаление, не беше подкрепен и процесът на водещия кандидат идеята на този процес е европейските граждани да могат да участват в избора на бъдещия председател на Европейската комисия. Нашето желание е този процес, тази концепция да бъде валидна за следващият мандат при следващите избори, а не решенията се вземат някъде далеч от гражданите. Не искаме да се отдалечаваме от гражданите и да се отчуждаваме от тях. ЕНП ще подкрепи е, кандидатурите, предложени от съвета. Ние сме част от партия спечелила изборите. Кандидатът, предложен от е, съвета, е член на същото политическо семейство, е, притежава необходимата квалификация, Радваме се също така, че госпожа Фондерлайн ще бъде първата жена, която ще оглави Европейската комисия. Тя е част от семейството на Европейската народна партия и се надяваме на добро сътрудничество с Европейската комисия. Не бива да се преговаря при затворени врата. Аз смятам обаче, че гражданите трябва да имат възможност да изберат ръководителя на Европейската комисия. Ние получихме предложение на Европейския съвет, който да оглави Европейския парламент. Аз искам да кажа, че не може да има такава намеса в свободните решения на Европейския парламент. Също така, според нас, трябваше да има и кандидат от източна Европа. Игнорира се кандидат, за когото гласуваха повече от 40 милиона европейски граждани и съветът предложи друг кандидат. По отношение на заместник-председателите също имаше предложения, които бяха в разрез на, с договорите. Не смятаме, че е в правомощията на Европейския съвет да предлага заместник председателите на Европейската комисия. Вие предлагате нещо, което е в разрез с усилията ни да възпитаме в демокрация европейските граждани. Нито един държавен глава и тук искам да кажа един анекдот Слава Богу, имате късмет, че член 7 не може да бъде приложен спрямо Европейския съвет, защото смятам, че трябваше да се открие такава процедура. От името на моята политическа група искам да кажа, че Европа взема решения, които идват от народа. Благодаря, господин Понс. Думата има председателката Гарсия Перес е, от името на групата на стилисти и демократите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, при изборите през май европейските граждани изпратиха ясно послание. Те вярват в Европа, но искат промяна. И мога да уверя гражданите, че моята група – държи този процес да започне. Ние сме убедени, че комисията трябваше да бъде ръководена от Франс Тимерман, защото той беше водещ кандидат, който можеше да постигне мнозинство и поради и по силата на демократичните правила, които сме прияли. Второ, което е не по-малко важно, нашият кандидат не успя да постигне своята цел, защото той защитаваше върховенството на закона и нашите ценности в Съюза. Тук има и един важен политически въпрос. Ние трябва да бъдем последователни. Не можем просто да гласуваме решенията на съвета. Основен принцип в Европейския съюз е опазването на човешкото достоинство. Ако бяхме спазили този принцип, щяхме да говорим за политически мерки, за това как се защитават правата на човека и как се съблюдават основните ценности. Не бива обаче да спираме до тук. Аз искам да се спра на това как моята група ще застане начало на процеса на промените в Европа. Например, във връзка с случая Карола Ракетес, смятаме, че разделението на властите трябва да се отстоява. Трагичните обстоятелства възникват поради липсата на солидарност. Ние трябва да подкрепяме унези, които спасяват живота на хора. Имаме нужда от политическа воля. И тъй като стана дума за политика, няма да подкрепим никой кандидат, който е против необходимостта от промяна в економическото управление и социалните и екологични промени. Часовникът тиктака. Изправени сме пред криза с климата и носим отговорност пред гражданите. Ще бъдем много взискателни към комисията и ще настояваме за следното. Преходът трябва да бъде справедлив и устойчив. Ние трябва да спазим ангажиментите, които поехме в Париж. Групата ни ще работи за изграждане на мнозинства, за да проявят съветът и комисията повече амбиция. Поздравявам е, финландското председателство за предложенията му за устойчиво бъдеще. Имаме нужда от многогодишна финансова рамка, която да е амбициозна, ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили. Не можем да постигнем повече с по-малко. Трябва да се борим за унези средства, които са необходими за е, политиките, които според нас са задължителни. Има има много цели, които не сме постигнали. Не, спа, не, не, не сме постигнали целите си за намаляване на броя на живеещите в бедност. Но нас всъщност ни интересуват не цифрите, а хората. Искаме економическият растеж да доведе до по-добър живот за гражданите. И за повече, освен това искаме повече социална Европа. Искаме социална економика и трябва да подсилим европейската економика. за да можем да постигнем своите социални цели. Освен това, Европа има нужда от единство. Не можем да чакаме следваща криза, за да постигнем онези промени в данъчното облагане и в гарантирането на влоговете. Искаме силна Европа, която да спазва многостранните споразумения, трудовите споразумения. Гражданите очакват повече от нас. Те искат социални постижения. Трябва да защитаваме социалните и репродуктивни права. Трябва да постигнем напредък, за да премахнем несправедливостта, като, например, да се сложи веднъж за винаги край на различното заплащане на мъжете и жените. А, също така да се борим с насилието, основано на пола трябва да дадем отговори сега. Не можем да продължаваме да чакаме. Трябва да изградим по-силна Европа, изградена на ценностите на равенството, солидарността, устойчивостта и справедливостта. И ние ще работим с унези, които искат да постигнат тези цели и а, трябва да оправдаем оказаното ни доверие. Благодаря ви много. Думата има господин Чолос. Благодаря. Искам да поздравя всички колеги, които са избрани в лидерски позиции в Европейския парламент. Силно се надявам, че заедно с новата група Обнови Европа ще направим така, че гласът на Европейския парламент да се чува все повече. За да може да бъде чуван все повече този глас, трябва да демократизираме процеса на назначаване на лидери в Европейския съюз. Може да се обсъждат имена, разбира се, или баланс на половите, е, географския баланс, но докато няма прозрачен, демократичен процес за подбор на онези, които водят Европа, няма да сме постигнали удовлетворително решение – Колегите, които говориха преди мен, направиха някои предложения, говориха за това как са подбрани съответните личности. Господин председателю, няма баланс. Няма географски баланс със сигурност. Източна Европа не е представена. Както бе представена, когато вие бяхте назначен в настоящата си длъжност – Нужен е път, който да дава възможност да се приложат всички записани разпоредби в учредителните договори и това трябва да стане по демократичен път. Дами и господа от НП и от социалистите, ако искате демократичен дух, ако искате е, тази идея е, лидерските листове да бъдат представителни, тогава нека да разработим презгранични избирателни списъци, така че всички да бъдат гласувани от всички граждани, а не само германските граждани да гласуват за германски и така нататък, испанците за испанци. Процесът на водещите кандидати ще бъде легитимен, ако всеки европейски гражданин може да гласува за своя водещ кандидат. Нека да го предложим и нека да започнем да работим по това в парламента. Не може да чакаме Европейската комисия или съвета да предприемат нещо. Това е наша отговорност. Групата Обнови Европа ще излезе с предложение пред съвета, пред парламента да се направи една конференция за обновяване на Европа, за демократизиране на изборния процес. Една конференция с е, достатъчна продължителност, например две години, две години и половина, и заедно с Европейската комисия, с съвета, с гражданите, с неправителствените организации, може да се излезе с предложения за да се подобри процеса, който в момента използваме. Господин Генз... Гонзалес Понс, напълно съм съгласен с вас. Госпожо Ираче Гарсия Перес, напълно съм съгласен с вас. Имаме нужда от хора, които наистина представляват европейците. И това са хората, които трябва да бъдат избирани от съвета, но нека да работим по процеса. Нека има обмен на идеи но е късен обмена на идеи, когато съвета вече е взел своето решение. Е, нека на следващите избори вече да сме разработили необходимия механизъм и той да бъде одобрен от парламента, да бъде одобрен от държавите членки, от съвета. И нека да не пилеем повече време и а, е, само да се караме. Нека да покажем на гражданите, че можем да ги представляваме. Това бих предложил. Надявам се да ме подкрепите в това ми предложение. Имаме достатъчно време до следващите избори, за да може този процес да бъде завършен. На второ място. Европейските ценности и върховенството на закона, както и зачитането на правата на човека. За нас тези принципи не могат да бъдат поставени под въпрос. Те са част от демокрацията. Изключително важно е в този мандат да излезем с набор идеи и принципи за защита на върховенството на закона и правата на човека с механизъм за прилагане на санкции към всички държави членки. Този механизъм ще предотвратява такива злоупотреби и ще показва на всяка държава какво ще й се случи, ако наруши принципите на правовата държава или справедливостта. Също така в бърз план трябва да назначим европейски прокурор. Много време мина. Трябва бързо да дойде такова едно предложение, за да се защитават финансовите интереси на Европейския съюз от измами и да се изпрати ясен сигнал за това, че Европейският съюз не наказва само, а предотвратява. Има превентивна функция и ние имаме необходимите инструменти за това. Имаме нужда от нова визия на следващо място за економическите, социални, екологични проблеми. Имаме програма за климата. Тази програма трябва да отговаря и на економическите и социални цели, които сме си поставили. Посланието трябва да е съвсем ясно към новата Европейска комисия за целите, които е заложил парламента. Затова приемането на нов стратегически план за съвета от 2019 до 2024 година е стъпка напред, но това не е достатъчно. Нужна е политическа програма, зададена тук от Европейския парламент. Надявам се да можем да приключим този процес. Този процес започна от проевропейските политически сили в парламента, за да се създадат тези приоритети и да се подадат те за, към бъдещите лидери на парламента. Парламентът ще играе важна роля и това е нещо, което трябва да се случи сега, преди назначаването на новия председател на Европейската комисия. В противен случай ще закъснеем. Ние отговаряме за това. Про европейските сили в този парламент трябва да го направим – и да го изпратим на Европейската комисия, като заложим стратегическите приоритети на Европейския парламент. Това трябва да се направи сега, защото гражданите на Европа очакват от нас преразглеждане на начина по който работи Съюза. И това трябва да стане от името на Европейския парламент. Благодаря, господин Ламбертс. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дра... драги колеги. Първо поздравявам двете трети нови депутати. Познавам много добре вълнението, когато за пръв път си тук, давайки си сметка, че представляваш 500 милиона души. За пръв път Знаете, помните, на 26 май Европейците участваха в европейските избори. Това е седалището на европейската демокрация. Аз започнах да мечтая, че политическите групи ще вземат решение заедно да изработят един договор за проект. Целта на този проект е да се намери стабилно и голямо мнозинство, за да се отговори на неотложните проблеми, свързани с демокрацията, екологията и, и социалната област. Целта беше, целта на този проект е Европа да работи за всички. Това проекта предполагаше а, пряко избран а, човек да ръководи а, Европейската комисия. Личност, която да е убедителна, която да се радва на широко мнозинство, но съветът, съветът би трябвало да приеме това. В противен случай а, имаше опасност да влезе в конфликт с парламента, от който нямаше да излезе. Парламентът показа, че е изразител на демократичната воля на гражданите на Европа. Той даде отговор и на разочарованието на гражданите. Ето, колеги, това можеше да, така можеше да изглежда първата ни сесия – това е сценарият, за който се готви групата на зелените. Ние се ангажирахме без резерви за този сценарий. Предизвикателствата бяха огромни, времето беше недостатъчно, но когато има воля, не, всичко е възможно. Тази седмица в Европейския парламент се оказа, че тази воля липсва. Мнозинството в парламента предпочете да бъде изпълнител на решения взети другаде в съвета. От ляво и а, дясно аз се надявах, а, че а, това, което чувах, ще се реализира. След няколко дни пазарлъци се стигна до а, сделка. Всичко това доведе до подбор на личности, за които не е сигурно, че могат да дадат отговор на проблемите, които вълнуват гражданите. Аз искам да кажа на всички вас, че ако парламентът излезе отслабен от този епизод, той трябва да се сърди сам на себе си. И аз искам да благодаря на председателя Туска за това, че се обърна към политическата група, която имам честа да ръководя. Вярвам в искреността на вашите думи, но в съвета, но и тук волята да бъде включена тази група в следващите решения едва ли е се споделя от всички. Но ние имаме доверието на гражданите и няма да се отказваме през следващите 5 години с подкрепени от многобройните граждани, които гласуваха за нас, ние ще се борим за опазване на климата, биологичното разнообразие, ще се борим за социално-фискалност, фискална справедливост Европа, която се бори за свободите, която се бори за демокрация, с която, в която участват всички. Тоест, ние искаме всички хора да бъдат, гражданите да бъдат в центъра, а не в центъра да бъде максималната печалба ние ще работим заедно с всички онези, които в тази институция и в други европейски институции, в държавите членки, в националните, местни власти и в гражданското общество, с всички онези, които споделят тази кауза. Колеги, нека не се лъжем. Къщ, домът ни гори, изправени пред различните предизвикателства от климатично, социално, економическо естество. Само единството и решителността могат да ни спасят. Благодаря председателя Зани от името на групата Идентичност и демокрация. Благодаря, господин председателю. Господин председател Туск, отново институциите на Европейския съюз организираха едно срамно представление за гражданите. След изборната кампания, след изборите на 26 май, имахме някаква минимална надежда за промяна на методите, на програмите, но всички останаха разочаровани. Този спектакъл, който организирахте и междунационалната среща, която протече тези дни, е нещо, което гражданите няма как да разберат. Съветът взе решение. Взе решение да хвърли в кошчето метода на парламента, този е за водещия кандидат, за шпицен кандидатен, а днес Европейския парламент и парламентарните групи се оплакват. Оплакват се, че пакета, който е съгласуван между държавните правителствени ръководители, не проявява уважение. И тук показвате своето лицемерие и че няма последователност на думи и действия. Ако наистина Европейския парламент иска да го уважават, ако наистина Европейския парламент иска да защити, или поне мнозинството иска да защити водещия кандидат, то тогава може думите да бъдат последвани от действия. Тоест, може да гласувате срещу кандидатката която съветът ви предлага за председател на комисията. Ако направите такъв жест, тогава може да ви смятаме за последователнич. Иначе, както винаги, както често показвате, думите ви ще бъдат думи на вятъра и ще покажете, че тази институция няма никакъв глас и не взема никакви решения в Европейския съюз. Що се отнася до пакета, който бе предложен от съвета? Очакваме да видим програмните линии, с които ще излезе комисията, но като че ли не очакваме голяма промяна, поне така изглеждат нещата, а гражданите това поискаха на 26 май. Не усещаме да идва някаква промяна на линията, която да разреши истинските проблеми на европейските граждани. Това, пред което те са изправени ежедневно и там, където мнозинството, което управлява в Европа до момента, се провали изцяло. Економическата криза днес в Европа показва, че нашия континент расте економически много слабо, изоставаме и това идва от изборите взети в тези институции. Решенията, които са взети от тези институции, не помагате на гражданите, а много по-често само осложнявате проблемите. Темата за вътрешната сигурност – Онези, които присъстваха в предишния мандат, трябваше е, да се мести между двете е, седалища и видя два атентата и в двата града, в които имаме седалища. Днес гражданите не могат свободно и сигурно да се движат по улиците ни и тези институции не бяха в състояние да дадат отговор дори на това. Третото, което ще кажа, е свързано с управляването на миграционните потоци. Докато не можем да дадем защита на нашите външни граници, докато не можем да защитаваме своите граждани, тези институции няма да стигнат до споразумение за това как да разпределят онези, които имат право да влязат в Европа или не, но рискът е също този континент да бъде а, залят от миграционни потоци, които не са устойчиви. Какво ще направи нашата група, групата Идентичност и демокрация през едните години? Независимо от факта, че това мнозинство или мнозинството отново реши да покаже, че тази институция не е демократична институция, като изключва онези, които представляват близо 20% от парламентаристите, ние ще продължаваме да работим, за да се борим за една истинска Европа, за да се преборим с централизацията в Брюксел и за да покажем, че ако Европа иска да се спаси, тя трябва да тръгне от държавите членки, от нациите, които са единственото място, където има истинска демокрация. Ние ще продължим да работим, за да може риториката на There is no alternative, че няма альтернатива. Това, което ни предлагате всеки път, когато решаваме европейските проблеми, да се дават все повече правомощия на бюрократите, които са далеч от гражданите. Не, това не е Европа на гражданите. Това не е Европа, която искаме ние. И ако продължавате в тази посока, Европа ще се разпадне. Разликите между държавите членки, между институциите продължават да се увеличават и няма да стигнем до никъде. Групата Идентичност и демокрация ще тръгне от тук, от тази визия. Една Европа, където държавите членки ръководят сътрудничеството, което е европейско сътрудничество и опазват различията, които вие искате да заличите и то с законови средства. Благодаря. Благодаря, господин председател от Занни. Сега от името на консерваторите и реформаторите, господин Легутко, заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Моите поздравления, успех в работата си. Мисля, че най-очевидното заключение, до което стигаме от работата на съвета е, че концепцията за водещия кандидат е мъртва и е в миналото. По-мъртва от папагал от скетча на Монти Пайтън. Но в договорите не се казва нищо за концепцията за водещия кандидат. Няма нито една дума по този въпрос. Знам, разбира се, че в европейската политика има много хора, включително и в Европейския парламент твърдят и цитират често учредителните договори. Но, де-факто, господин Тимърманс не беше кандидат на европейските граждани, на народа. Той беше кандидат на а, левия спектър а, от а, партиите а, и от а, номенклатурата. Единствената идея на концепцията водещ кандидат беше да се запази властта в ръцете на власт имащите, а не да се отвори възможност за гласът на гражданите. Когато говорим за правила, Европейския парламент постоянно има проблем с спазването на правилата и вчера станахме свидетели на такъв а, спектакъл, по време на който всички правила бяха не спазени по много очевиден начин. И начинът по който съветът за решение също е не в съответствие с каквито и да било договори. Има обаче и добри новини следствие на решенията на съвета. Най-водещите фигури на Европейския съюз не успяха да наложат своите идеи на останалата част. Това беше опит, който те направиха и не успяха. Надявам се, че ще си направим изводите от това. Трябва да знаем, че времената, в които две-три правителства могат да диктуват решения своите решения на останалата част от европейския континент са отминали. Но онова, което ме притеснява, слушайки преждоговорившите, е, че вие, дами и господа, очевидно не си правите изводи от а, онова, което стана по време на изборите. Очевидно искате да продължите досегашната си стратегия – а, броят на хората, които са критично настроени към стратегията, се увеличава. Те са по-отворени, броят им расте, по-голямо отколкото преди 5 години, но вие като че ли сте слепи и глухи и не разбирате това, което гражданите искат да ви кажат. Ако не промените посоката, последиците ще бъдат разрушителни. Последният съвет даде известен сигнал, че а, нещата а, ще се променят. Това беше моето очакване, но за съжаление бях разочарован. А, и когато разлеете млякото, не забравяйте, че съм ви предупредил. Благодаря, господин председател, господин Ширдеван, от името на групата на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря господин Сасоли за председателското място. Ние се надяваме, че вие ще защитавате позицията на Европейския парламент пред останалите европейски институции. Ще бъдете достоен надпартиен парламент. Председателят Туск намери решение в играта на покер за висшите постове. Аз искам да ви кажа съвсем ясно, че от наша гледна точка скандалът е, че решенията се вземат в задната стаечка, че по непрозрачен начин се разработват решения, които изключват Европейския парламент и а, са подигравка за европейската демокрация начинът по който вие взехте решение е изключително вреден за демокрацията в Европа онези, които участват в... Онези, които наблюдават нашите действия, имат усещането, че тук се разиграват разпределението на постовете. Не става изобщо въпрос за демокрация. А, ние искаме да се борим за прогресивна промяна. Това е задачата, която ние виждаме за нас. През последните няколко седмици работихме интензивно с нашите колеги, за да изработим общ договор. Работихме с зелените, социал-демократите, консервативните, либералите. Аз мисля, че минималните решения не отговарят на изискванията на нашето време. Нужни са ефективни мерки, за да отговорим на климатичните изменения и тук в Европейския парламент а, има нужда от мнозинство. Искаме а, да има повече справедливост за данъците, да се борим срещу избягването на данъците, за повече социална справедливост. Затова са нужни мнозинства. Комисията наскоро отпразнува подписването на търговското споразумение с държавите от Меркосур. Според мен това не може да бъде политика на Европейския съюз за няколко евро повече да се отказва от своите социални стандарти и екологични стандарти. И ако се съгласяваме с политиката водена в Бразилия, за какъв вид справедливост в социално отношение говорим? Аз приканвам колегите си от парламента да застанем на позиция срещу подписаното търговско споразумение с държавите от Меркосур. Левицата се застъпва за хуманна политика по миграция, която отчита универсалните човешки права. И за това много се радваме, че в спора около капитана Карола Ракете и самозваният Ел Капитано резултатът е едно на нула в нейна полза. Нека заедно да работим за положителна промяна в европейската политика. Ние имаме своята програма и сме на разположение. Благодаря. Президенте Ширдеван. Благодаря. Думата има госпожа Бегин от името на независимите. Заповядайте. Благодаря, господин председател, колеги. Държа копие от договора за функционирането на Европейския съюз. Приканвам всички да го прочета внимателно и ще видите колко пъти парламентът колко пъти той е бил нарушен? Той беше нарушен, когато на Италия беше отказана солидарност за, въпроса за мигрантите. Нарушен беше, когато се прилагаха стрикно правилата за някой, а се отваряха очите за приятелите на приятелите. Тук се говори за прожасност и след това се взимат решения при закрити врати в съвета. Говори се за принципа на предпазливост и след това гласувате за глифозат. Говори се защита на работниците, но няма минимална заплата. Нашия министър-председател постави пръста в раната. Има мотор в Европа, но той се задъхва. През последните седмици спорихте за постове, но ви гарантирам, че гражданите не разбират всичко това, защото вие говорите всичко, но не и за техните проблеми. Нека да променим мотора на Европа. Нека заедно да променим правилата, да дадем повече възможности на парламента да участва в избор за кандидатите. Направете като правителството Конте. Не се задоволявайте с прости альтернативи. Не бъдете зрители на спектакъл писан другаде. Европа това сме ние. Ние сме легитимирани от гражданите. Ние носим тежестта на договора на плещите си. Да се върнем към а, корените, да се върнем към договора. Повече солидарност, повече права, повече развитие, по-малко проповядване и морализаторстване, по-малко френско-немски ръководители, по-малко арогантно. Заедно можем да променим Европа. Това е което искат гражданите от нас. Благодаря. Госпожа Уидеком, заповядайте. Минута и половина. Благодаря, председателю. Голяма чест е да говоря от името на най-голямата единствена партия в... тук. И трябва да кажа, че ако имам нужда от убеждаване, каквото и да било, че най-доброто за Великобритания е да напусне Европейския съюз максимално бързо, то беше начина по който бяха проведени тези избори вчера. Защото ако това смятате вие за демокрация, то тогава това е пълно предателство към всяка една от представените държави тук, тъй като няма нищо демократично в този избор. И това е само една от многото причини, поради които Великобритания иска да напусне това място. Надяваме се на Вси светии. Така е, защото в историята нещата са ясни. Потиснатите се обръщат срещу потисниците, робите срещу господарите, срещу феодалните владатели, колониите срещу империите, господин Ферховщад. И за това Великобритания ви напуска. И няма значение какъв език използвате. Ние си отиваме и се радваме, че си отиваме. Аз представлявам югоисточната част на Обединеното кралство. И трябва да кажа, че на първия си ден още видях, че нямате необходимите правомощия и няма да направите нищо за рибарските мрежи и да увеличите доходите на риберите. Няма как да приключат нещата. Благодаря ви. Сега процедурата на спонтанните изказвания. Господин Мавридес, една минута. Кире Проедре, едно. Right Проедре. Στα συμπεράσματα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Заключенията на съвета, е, последните заключения, които обсъждаме, се говори за новата стратегия за едните 5 години на базата на защитата на свободата на гражданите. На практика обаче Европейският съюз е поел задължение да опазва правата на своите граждани, така както е признато в учредителните договори. Трябва да бъдат защитени те от евентуални заплахи срещу тях. Зачитането на правовата държава, уважаеми колеги, и на върховенството на закона е най-високия интерес. Това е фундаментът а, е, за нашите граждани. И това ни дава възможност да се изправим пред вътрешни и външни заплахи. Европейският е, съвет и Европейската комисия с е, своя представител днес наистина казват, че е нужно да се противопоставим на незаконните действия на Ердоган в зоната около нас. Незабавно трябва да се наложат санкции на Турция. Незабавно. Там се вижда има ли върховенство на закона. И днес всички трябва да кажем, че сме граждани на Европейския съюз. Прего, але парола. Благодаря. Като представител на една от големите нови групи в Европейския парламент, либерал демократ, зелени и стилисти и демократите, които не искат да обърнат гръб на Европа, искам да ви кажа, господин председател, че онова, което чухте от десния ъгъл, не представлява, не е представително за възгледите на всички в Обединеното кралство. И искам да благодаря председателю Туск за това, че бяхте толкова търпелив към нашето правителство и се надявам вашият наследник да продължи а, проговорите. А, с нашето правителство в момента настроенията в Великобритания се променят. В противен случай нямаше да сме тук. Ние имаме нужда от подкрепата на Европа. Благодаря ви. Грация. Благодаря. Господин Спираки, имате думата. Господин председател, господин председател Тус, господин комисар Шефчович, това ново начало на парламента говори за това, че е, различни групи с обща декларация показаха, че могат да гарантират повече права и повече заетост за гражданите. Безработицата в еврозоната е 7% и страни като Гърция имат нужда от помощта. Имаме нужда от заетост, за да имаме нужда от цифровизация, от развитие на, циф, на цифровата економика, на кръговата економика. В, през тези пет години, които са пред нас, ние имаме ясни цели. Изправени сме пред много предизвикателства. Ние знаем какво се случва в Польша, Унгария, Чешката република и ние трябва да дебатираме по политика, която да даде възможност да опази репутацията на Европа като място, в което е хубаво да се живее. Уважаеми господин председателю Туск, уважаеми господин председателю, искам да поздравя господин Туск за неговата работа и за това, че представляваше Европейският е, изток. Когато говорим за баланса, географския баланс в трите институции, то той не е даден. Не само по отношение на състава, а и по отношение на начина по който работят е, на персонала. Говорите за стратегия за разширяване на Европейския съюз, за демокрации и мнозинства. Виждаме, че има две държави, които са наказани България и Румъния. С края на своя мандат трябва България и Румъния да влязат в шенгенското пространство, защото ние изпълняваме всички критерии. И ние оставаме с впечатлението, че решенията се вземат а, при затворена врата. Това, разбира се, подкопава доверието на гражданите към нас. А, от нас зависи ролята на парламента да бъде от, укрепена. Поздравявам ви за а, избора, който направихте, но Смятам, че ви предстоят избори, тежки преговори с парламента. Господин Лопес Агияр, благодаря. Европейските граждани, господин председател от Туск, както знаете, разчитат на Лисабонския договор, на хартата за основните права. Вече 40 години ние сме единствената институция, която е пряко избрана от същите тези граждани. След последните избори, където участието бе над 50%, виждаме, че резултатите не биват уважавани. Начина по който гражданите а, гласуват трябва да има пряко въздействие върху ръководителя на комисията. Трябваше да се запазят кандидатите на гражданите. Франс Тимерманс а, бе обект на вето от страна на някои държави, точно защото защитаваше върховенството на закона и демокрацията. Този парламент обаче има последната дума по комисията и то не само по председателя на комисията, а по всички кандидати за комисари, всичките 28 комисари. Ние ще разгледаме много внимателно всички предложения. Ще видим какво мислят те по всичките ни приоритети, климатичните изменения, социалните а, проблеми и така нататък. Защото не може да се хвърлят в затвора хора, които спасяват човешки живот в морето. Европейския съюз трябва да подкрепа хуманитарни дейности в Либия. Както знаете, имаше и 40 жертви от бомбардировки. Благодаря Нина Гил. Благодаря, господин председател. Радвам се, че бяхте избран, но това е единствената хубава новина. Да кажа, че съм разочарована от решенията на съвета, не би било достатъчно. Господин Туск, трябва да кажа, че разликата, пропаста между нас и гражданите се задълбочи и ангажираността през последни, по време на предишния мандат едва ли ще се повтори. нези, които са против върховенството на закона, спечелиха. Вишеградската четворка успя а, да а, провали процеса. Аз мисля, че ако парламентът капитулира, това би довело до извиване на ръце и до господството на негативните цели. Така че много е важно парламентът да продължи да държи на процедурата на водеща кандидат. Благодаря, господин Джамбаски. Имате думата. Председателю, уважаеми господин Туск, уважаеми господин Шефчович, моята критика е към вас пакетът който предлагате е резултат не на политика а на нечистоплътен непочтен пазарлък и сделка без принципи и без открити лица. вие уважаеми излъгахте своите избиратели издигнахте водещи кандидати които после не подложихте на гласуване нарушихте собствените си правила. това не е демокрация уважаеми това е подмяна! от вашата сделка липсват и централна и източна европа и това също е позор. и сега искам да се обърна и към вас уважаеми колеги вие всички сте против тази сделка но всички вчера гласувахте за нея кого лъжете в случая себе си или своите избиратели? когато не ви харесва сделката правите нещо много просто издигате си господин вебер за председател на комисията и гласувате за него или господин тимерманс и гласувате за него но вие не го правите. вие тук сте против но иначе гласувате за сделката. това е подмяна и това е позор. и още нещо уважаеми вие всички говорите за правила нито един от вас не спази времето. говорите за права на жените а когато една дама отзад изрази мнение което не ви харесва вие ѝ пречихте да говори. къде е тук истината? може да не сте съгласни с това мнение но поне го уважавайте. поне го уважавайте! преди малко говорихте за демокрация а вчера се обединихте всички цялата дъга от крайно ляво до християн демократи и попречихте демократично да бъдат избрани в ръководството заместник председатели на екр и на идентичност и демокрация. това ли е демокрацията? не не е! когато не ви харесва нечие мнение вие не го приемате или заглушавате. това не е демокрация. и още нещо одата на радостта е прекрасно класическо изпълнение но аз имам свой химн българския химн казва се мила родино и на него ставам. благодаря за вниманието. signor presidente e auguri per la sua elezione. tisztelt képviselőtársaim! azt gondolom hogy komoly tanulságokkal lettünk gazdagabbak az elmúlt hetekben. Мисля, че през последните няколко седмици научихме важен урок, а именно, че онези, които не спазват мнението, не се съблюдават мнението на а, народа, в крайна сметка не успяват. Всички споразумения, които не са основани на договорите също няма да успеят. И третият урок е, че никой не бива да опитва да потиска малките държави а, и че Европейския съюз не може да потъпква интересите на вишеградските държави. Сега имаме нови лидери, можем да започнем от начало. Трябва да си сътрудничим съгласно принципите на основните договори, трябва да си сътрудничат институциите и трябва да се борим срещу всички, които в разрез с договорите. Господин Ковачев компромис самата дума означава че накрая никой няма да е доволен някой по малко някой повече но всички са недоволни. ние предложихме един прозрачен един демократичен принцип на водещите кандидати. той не беше спазен от съвета също така и от нашите колеги от социалистите и от предишните както се наричаха либералите не спазиха това че партията която е получила най много представители в европейския парламент на европейските избори трябва да има и техният водещ кандидат да бъде и председател на европейската комисия. това не се случи. аз смятам че сега госпожа урсула фон дер лайен трябва да спечели доверието на политическите групи да представи нейните виждания и ние тогава ще решим защото европейският парламент е независима самостоятелна институция единствената директно избрана от европейските граждани и ние трябва да защитим нашето достойнство не може съветът да налага решения които не минават през демократичен и легитимен избор в европейския парламент. също така трябва да кажа че аз съм горд че съм българин горд че съм европеец и уважавам символите на европа европейското знаме европейския химн и смятам че това трябва да ни обединява трябва да сме заедно за един добър сигурен европейски дом. благодаря ви. Господин Флего, една минута. Господин председател от Туск, съветът приключи. Прочетахме резултатите. Видяхме резултатите от преговорите. Може би не бяха оптимални, но трябва да извлечем поука – когато казвам да извлечем полука, смятам, че много неща могат все още да бъдат променени, да бъдат коригирани. Трябва да се излезе с програми, за да спечелиш доверие. И парламента ще прецени програмата. Няма време да се говори за търговия с места трябва да видим каква ще е програмата за следващите 5 години. Парламентът трябва да може да си сътрудничи с комисията, за да не изостанем след Америка и Китай, да бъдем лидери, да спрем да говорим за търговия с места, нека да говорим за конкретни резултати. Робърт, за една минута. Прего! Дякуем пекне, пан председа, пан председа Туска, пан... Много благодаря, господин председател, председател от Туск, господин Шевчович. Ще кажа, че парламента и политическите му групи настояваха да се спази принципа за водещия кандидат. Това не се случи. Европейския съвет преговаряше при закрити врата. Говорихме за справедливо географско разпределяне на постовете. Това не се случи. Жертвите са държавите от Вишеград. Те имаха добър кандидат, който седи тук сред нас в пленарната зала. Ако този кандидат не е, избил, не е бил избран само защото е от този регион, както се говори. Това е много лош сигнал към избирателите от е, Централна и Източна Европа. Трябва да поддържаме диалога с нашите граждани, за да не загубят е, те доверието си в демокрацията. Последни две изказвания, господин Мариани. Включете си микрофона, моля. Благодаря, господин председателю. Аз съм част от новоизбраните, които дойдоха тук с иллюзии. Тази сутрин чух добри речи за ценностите на демокрацията, за уважаването на младсинствата, за... Но нищо конкретно не чух. Вчера обаче, както мнозина от вас, присъствах на това, как бяха изключени много депутати, които представляват 20% от тази зала. Както каза един от преждеговорившите, групата ЕКАРЕ, групата ИД не можаха да се включат. И мисля, че е, това беше и вашата цел. Хубаво е да се щават големите принципи, но е по-добре да се прилагат. Вчера присъствахме на един аранжимент. Тоест, хората се бяха оговорили, 20% от депутатите бяха оставени извън. Нямаме вече иллюзии. Да видим, тая е ваша малка сценка да ни попречите. Пречите на всеки а, четвърти тук в тази зала да участва. Така че разбирам, говорите за демокрация, говорите за ценности, но това са чисто и просто пози. интервент, онореволе Олекас, прего, un minuto. Колегата с една минута. Благодаря, господин председател, за тази възможност да говоря пред вас. Поздравявам ви с избора за председател. Благодаря на председателя Туски и на комисаря Шевчович за изказванията. Нека да продължа казаното от колегите, които отбелязаха, че няма баланс между Запада и Изтока при разпределението на висшите длъжности. Ние би трябвало да обсъдим как избраните представители могат да участват в издигането на кандидатурите, това как да си сътрудничим. Ако няма равно представителство, няма да можем да решаваме проблемите, пред които е изправен на Европа и различните региони, социална справедливост, климатичните изменения Колеги, за да взимаме общи решения, да постигнем своите цели, ние трябва да се борим за по-добро междуинституционално сътрудничество. Виждаме, че съветът не даде добър пример за това. Но ние, депутати в Европейския парламент, можем да го направим. Сега от е, това беше последното изказване. Думата има заместник председателя на Европейската комисия Шефчович. Благодаря, господин председателю. Аз искам да благодаря и на всички господа евродепутати. Те доказаха, че са се върнали в парламента с нови амбиции, с много енергия. Всички ваши изказвания показаха, че има голяма близост по отношение на стратегическия дневен ред за бъдещето между нашите две институции. През последните пет години работихме за това да останем не само на предно място в борбата с климатичните изменения, а се борихме и за устойчива економическа политика. За бъдещият мандат ще се погрижим за прилагането на всичко това, което договорихме преди. Госпожа Гарсия, господин Чолош, господин Гонзалес Понс и господин Ламбертс. Уверявам ви, че през бъдещите пет години ще се борим за социална, зелена и справедлива Европа. Това са приоритетите, около които планираме бъдещата си работа. Съгласен съм с много от вас, които казаха, че бъдещата економика не бива да загърбва никого, че трябва да се справим да, с проблемите, да има повече справедливост градовете, които имат нужда от много енергия, трябва да получат нови концепции и ние трябва да докажем, че имаме добри нови планове за бъдещето. Трябва да подчертаем, както каза и госпожа Ираче Гарсия, че за да постигнем всичко това, трябва бързо да се споразумеем за новата многогодишна финансова рамка. Не бива да губим време, седмици, месеци трябва нашите програми и мерки да бъдат финансово подкрепени възможно най-кратък срок. И се надяваме още по време на финландското председателство да достигнем до споразумение относно бъдещия бюджет на Европейския съюз. Искаме економика и Европа, която да не е само екологична, а да бъде и конкурентоспособна така че ще обърнем внимание на всички технологични е, тенденции, роботизация, е, изкуствен интелект. Е, искаме да бъдем конкурентоспособни спрямо САЩ и Китай. В същото време ще бъдем европейци, ще спазваме правата на своите граждани, ще се придържаме към международните договори. И накрая, господин Ширдеван, новите ни търговски споразумения ще бъдат обсъждани с всички вас и там ще бъдат спазени всички най-високи изисквания спрямо правата на работниците и екологията. Това е европейският отговор за тенденциите в световен мащаб в ущърп на тези на това развитие така че ще обясним на гражданите какво стои зад тези търговски споразумения ще кажа на нашите британски приятели, че ще съжаляваме, че те ще си тръгнат. А на колегите от а, дясно, а, съвсем дипломатично, ще кажа, а, че няма да си извлечем полука от начина по който а, вашата държава се управлява. Така че, почитаеми членове на Европейския парламент, уважаеми председателю на Европейския съвет. Ще приключа казвайки, че призовавам да употребим следващите няколко години за едно европейско развитие или поне толкова европейско, колкото е възможно, защото всички ние имаме нужда от обединена и просперираща Европа. Благодаря, господин Шефчович. Давам думата на председателя Туск. Заповядайте. Е, Уважаеми господин председателю, много обичам нашите институции. и Искам те да си сътрудничат по оптимален начин. Затова днес няма да коментирам. Надявам се новото ръководство да бъде балансирано във всички аспекти и да поемем отговорност за това. Благодаря ви. Благодаря. Ringrazio il presidente Tusk e il vicepresidente Sefcovic per essere stati con noi stamattina. La discussione termina qui. Ringrazio anche tutti i colleghi che hanno partecipato a questo importante. И искам да предложа също така по член 202 да приемем веднага протоколите от вчерашното заседание. Що се отнася за днешното заседание, протоколите ще бъдат одобрени от Европейския парламент в началото на идното ни заседание. Съобщение на председателя получих от групата на социалистите и демократите средните искания за видоизменения в парламентарни комисии. Гута Яр на името на Мириам Дали в Комисията по индустрия, научно-изследователска дейност и енергетика. Господин Коцулино на мястото на Пизапия в подкомисията за правата на човека. Има ли някакви възражения или забележки? Няма такива. И за това тези номинации могат да бъдат сметнати за одобрени. Благодаря на всички за сътрудничеството. Прекъсвам заседанието на Европейския парламент. Благодаря ви.